Buenos días. Reanudamos la... Добър ден. Започваме, подновяваме сесията, съседанието. El punto número 13. 13 точка от дневния ред е първата, с която ще се занимаем а именно изменение на регламент 1098 наклона черта 2007 на съвета за създаването на многогодишен план за запаса от треска в Балтийско море и за риболовните предприятия, които експлуатират тези запаси. Докладчик е господин Валеса. Днес ще обменим мисли за първи път дебатът ще бъде за първи път. С други думи, по този въпрос за изменението на регламента дам думата на господин Валеса. Благодаря, господин председател. Няма да ви представям революционни идеи за дългосрочните планове за експлуатиране на запасите на треска в Балтийско море. Когато говорим за дългосрочно развитие, трябва да мислим за бъдещето. Когато ми беше възложен доклада, си мислех, че това трябва да бъде чисто и просто адаптиране към изискванията на Лисабонския договор. Но когато започнах работа, комисията предложи няколко промени, свързани а, с максималния устойчив улов по член, 20, по член 4 по член 26 периода за оценка се промени от 3 на 5 години, т.е. стандартната процедура за адаптиране се промени и аз бих искал тези промени да продължат и да се преразгледат някои спорни елементи. Въведените към регламента промени са абсолютно необходими, тъй като регламентът е устарял и не съответства на ситуацията с запасите на треска в Балтийско море. Комисията вече ни каза, че ще се занимае с въпроса в анализа на видовете в Балтийско море. Аз обаче се опасявам, че това ще се забави. Оказва се, че има нужда от повече проучвания, тъй като въпросът е по-сложен, отколкото си мислихме. Ето защо сегашният план за запасите на треска трябва да се допълни преди комисията да излезе с ново предложение, основано на научните изследвания. Сега, по самия план. Управленският план е добър. Целта е, е резултатът е много по-добро състояние на запасите. Планът обаче не е достатъчно гъвкав и трябва малко да се модифицира изследователите и рибарите ни казват, че запасите от треска в Балтийско море са в много добро състояние. В предишните години учените казваха, че в при подобна ситуация квотите могат да се повишат с дори 40%. Тук обаче квотите се блокират на ниво, което не съответства на ситуацията. Така че съветът предвижда само 15%. Това означава, че в източната част има толкова много запаси, че положението на пелагичните видове в Централно-Балтийско море е много по-лошо. И през май ICES ни предложи да се намали квотата. Това предложение за намаление проистича от факта, че в момента възстановяването на рибите и рибите достигнали зрялост е много по-нисък. Ето защо предложението на Европейската комисия според мен и изисква промени, които да осигурят повече гъвкавост при определенето на общия допустим улов в съответствие с научните данни, като процента на канибализъм и опасността. Това е на което искам да обърна внимание. Моите предложения не са просто пожелание. Аз бих искал те да се основават на прецизни научни данни. Ето защо аз обмислях промяна, която да ни осигури повече гъвкавост в общия допустим улов. Като, разбира се, винаги изхождаме от доказани научни данни. Е, ние работим с е, източният е, запас, който е най-големия запас. Ние обаче ще трябва да се върнем и на западния запас и то скоро. И тук аз призовавам Европейската комисия да сподели своя коментар за тези запаси. Благодаря. И аз благодаря. От името на комисията някой може би желая да вземе думата. Primero voy a dar la palabra a la, a la комисия. Така ще процедираме. Първо ще дам думата за изказване на комисията. No hay nadie, ni va a intervenir. Няма никой от комисията или няма никой желание да се изкаже от комисията? Bueno, pues parece que no, a comisión... Няма представител на комисията. Така. Така поне изглежда. Нито даже сме получили потвърждение дали ще дойдат. Schon die Erfahrung, die der Kollege Valessa aus, äh, äh in seinem Bericht zum Mehrjahresplan. Е, исках е, да се изкажа. Първо нека да кажа, че към... докладчикът има много опит в тази област. Фактът, че няма представители на комисията на заседанието в този момент е показателен. Той е свързан с това, че през последните години, що се отнася до поддръжката на запасите в Балтийско море, е свършена доста добра работа. И това е доказано и от научните анализи. Има, имало е моменти, в които запасите са били много под тези нива. Докладчика добре го знае и полските, финландските е, и германските рибари, например, са били много обезпокоени. Смятали са, че просто няма, ще се свърши рибата. Но са били предприяти сериозни мерки и вече сме а, отбелязали много а, голяма крачка напред. На всеки 10 години идва нов прилив на, прясна, на солена вода от Северно море, коя, който се отразява много благотворно на запасите от треска а, и на всички риби в Балтийско море. Така че Тук просто трябва да внимаваме да не надхвърляме някакво критично ниво. Като според е, учените, това ниво е 200 000 тона. 20 000 тона, извинете. Споменахме към споменахме другата риба в региона, е, младата херинга, младата скумрия. Това са все риби, които стават жертва на други риби. И за това е много важно да подхождаме конструктивно. Последно време получихме и лоши новини. Цената за треската от Балтийско море спада. 62 цента на кило е цената. И в резултат на това 70 тона риба е била прехвърлена за преработка за рибна брашна. Така че Бих искал да задам следния въпрос на комисията. Какви мерки ще предприеме, за да може да се регулира балансът на рибните запаси в Балтийско море? как ще го направи? Как ще работи с държавите членки? И как ще се балансират мерките между западната, централната и източната част на Балтийско море? Това беше моят коментар. Благодаря. Госпожа Льовин има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Вчера господин Одоник от организацията ПИРАК, регионалният консултативен съвет, той каза, че иска дългосрочна стабилност – те настояват да разполагат с информация, за да могат да планират улова. Така че ако имайки предвид конфликта с съвета и съветът иска да прилага максималния устойчив улов, основан на смъртността на рибите, ефектът би бил много вреден. Това ще означава 23% повече, плюс 13% в сравнение с миналата година. На тях не им харесва тези колебания, тъй като секторът иска стабилност. Споменавам това, защото мисля, че е много интересно това, че секторът подкрепя дългосрочен план за управление, който не допуска сериозни колебания. Онова, на което сме свидетели в Балтийско море, и аз подкрепям този подход, е да не се увеличава улова с повече от 15%. Това съответства на принципа за предпазливост. Да, вие казвате, че запасите от треска са се възстановили и това е и посланието от регионалният консултативен съвет през последните три години. Някой казва, че сега трябва да се намали. Въпреки, че прилагаме принципа на плюс-минус 15% и предвиждаме възможност за погрешни изчисления, е много важно да се придържаме към този принцип и да не повишаваме квотите с 40%, просто защото консултативния съвет казва така, пък до година се оказва, не сбъркали сме, хайде сега да намалим с 55%. Това беше ситуацията през 90-те години, така че аз е, мисля, че а, не бива да повтаряме грешката. По канибализма споменахте това явление и ако погледнете доклада на Регионалния консултативен съвет, там има доклад за съдържанието в стомаха на треската. Там се казва, че от 1992 до 2010 година процента на канибализъм никога не е повече от 2-3%. През Четвърта година беше 4,5%. Това даде начало на слуховете за канибализъм, но през последно време анализът на стомашното съдържание не говори за сериозен канибализъм. Повишаването на запасите не означава, че те ще започнат да се самоизяждат. Мисля, че трябва да се трябва да се запазят и хищниците, за да се запази баланса. Исторически запасите на треска са били три пъти повече през 80-те години. Сега цялата, всички запаси са в югоисточната част на Балтийско море, в полски води, което означава, че шведските рибари се оплакват, че треската не стига до шведските брегове и не отива в, в, в онези райони, в които стигаше през 80-те години. Така че в миналото имаш възможностите за лов на треска бяха много по-големи в интерес на последователността. Не бива да допускаме самоволно увеличение. Благодаря. Господин Валес, искате ли нещо в допълнение да кажете? имат представител на комисията вече сред нас. Заповядайте ви. Um, um, Благодаря, господин председател. Извинявам се, че дойдох с закъснение и нямаше как да проследя дискусията от самото и начало. ще разделя изказването си на две части. Първо ще говоря за изготвеното техническо изменение към регламента за дългосрочния план за управление на треската. На този етап настояваме поне това е нашият съвет, да остане в настоящия си вид. Текстът, това е една правна мярка, която има за цел регламентът да се хармонизира с Лисабонския договор. Що се отнася до бъдещото планиране? Моят директор а, бе тук в комисията по рибно стопанство по-рано и ви е разказал, че изготвяме нови планове, които имат за цел да обхванат многовитови екосистеми вземайки вид, е, предвид пелагичните видове и е, пелагичните запаси и запасите от треска в Балтийско море. Има много фактори, които се отразяват на разпределението на треската. Все пак трябва да се има предвид, че това е едно затворено море е, с по-сладка от обикновената вода. А, но има и промени, а, когато дойде нов приток от солена вода от Северно море. Факторите са много. Попита, но бе а, а, за гъвкавостта, 40% гъвкавост. А когато има драстични промени, те се отразяват тежко на промишлеността. Всички искат да има по-голямо увеличение. Но ако се стигне до голямо намаление на запасите, тогава това не винаги е добра е, новина. Наложени са, например, да намалим годишния общо допустим улов с 15% миналата година, но това би трябвало да е добра новина на бъдещето, за бъдеще, но този тип резки намаления – винаги се усещат доста болезнено от рибарите и за това е добре да имаме да вземем това предвид, когато обсъждаме годишната гъвкавост за общи допустим улов. Трябва да вземем предвид, че има различни запаси в Балтийско море. Два различни запаса от треска. От една страна имаме западния запас, там има различни нива на смъртност и те се включват в съответния план за треската. Тази година ще обмислим новия план и, както казах, по него работят учените, работят и нашите служители, проведохме оценка на въздействието, консултирахме се с държавите членки, консултирахме се с регионалния консултативен съвет и на 4 юли планираме среща по този въпрос с държавите членки и с всички заинтересовани страни, за да обсъдим как точно да действаме по многовидовия план за управление. Това е нова инициатива и за това трябва да сме много внимателни. Трябва да се обсъди въпроса на широко да има обществено допитване, да са включени всички заинтересовани страни и след това едва да процедираме нататък. Но по това конкретно предложение бих ви посъветвала да приемете предложението на комисията. Благодаря, господин Валенса. Благодаря. Много съм ви благодарен за бележките по време на дебата. Нещо искам да уточня. По повод на Лисабонския договор и неговото приложение бе взето предвид, след това обаче комисията излезе с конкретни предложения за прилагане на правилата според тяхното тълкование. Ето, за това се наложи да предложим нови изменения. И сега по въпрос още нещо свързано с а, научното становище. Ако погледнем самите научни организации и становищата, които те изработват, също са различни, защото се появяват нови научни методи. И за това и планът за управление на ресурсите в Балтийско море също се изменя и се отлага в нашия случай, защото чакаме просто да се съберат повече научно обосновани подбрани аргументи и консултирам, допитваме се до различни организации. Разбира се, че трябва да имаме предвид научното становище, но да не се опираме единствено и само на един научен източник на информация. Благодаря отново на всички и се надявам, че ще постигнем компромисно споразумение. Благодаря. И аз благодаря, казва председателя. Минаваме към Следващата точка. 15 та от дневния ред. Изменение на регламент 2371 наклона черта 2002 на съвета относно опазването и устойчивата експлуатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството, ОПР. Нямаме време повече да отлагаме този дебат. Трябва да го приемем до края на годината, когато ще се приеме и самата политика. Такъв е поне предварително установения календар. За това трябва да одобрим това изменение на регламента до края на годината. Давам думата на комисията да представи предложението за изменение. Аранте, Good morning. Uh, yes, indeed, this is a piece of... Да, действително бихме искали да приемем този законодателен акт. Малко предистория, за да ви дам контекста. Всъщност това е един от е, е, първите актове, които приехме в обща политика по рибно стопанство – това стана през 70-та година при малко по-различни условия от е, десете държави членки, които участваха тогава. Целта беше да се осигури а, е, защита на дребните крайбрежни флотове. Имаше възможност да се изключат а, е, а, съдове от други държави членки, от 6-милните и 12-милни е, зони. Освен това, в европейското право имаше възможност да се предвидят е, определени взаимоотношения. Това беше през 70-та година, потвърдено беше в обща политика по рибарство. Впоследствие От тогава насам нищо не се е променило. Но, което е важно, се е, при, се е прилагал принципа на дерогация от принципа за свободен достъп. Дерогация, защото договорът предвижда свободен достъп, а тук има възможност да бъдат изключени някои съдове от свободния достъп и това да бъде временно, защото по това време общността взе решение да се прави оценка всеки път, когато предстои изтичане на разпоредбите. Ето защо ние сега отправяме предложение за временна дерогация за 10 години до 2022 година. Както знаете, ние малко изоставаме с приемането на новият е, основен регламент. Е, ето защо ние искаме да запълним празнината, като предлагаме временно продължаване с само две години. Това е същото, същата разпоредба, както и член 70 в основния регламент. Не се предвижда никаква промяна така че целият принцип за изключителен достъп до 12-милната зона се запазва. Старият принцип за конкретният достъп така както е предвидено в анекс първи на регламента се запазва и съществуващите съседски отношения, които се създават между държавите членки, не са, които не са записани в регламента, се запазват. Трите елемента се запазват ние предлагаме продължаване с две години, защото смятаме, че, трябва да, че е необходимо повече време за разработване на новия основен регламент. Целта е, когато той бъде прият, регламентът да бъде е, преработен. Както знаете, ако бъде прият, разбира се, е, той ще бъде със срок 10 години до 2022 година. По същество нищо не се променя, продължаваме предложението с две години, разпоредбите с две години ще, и се надяваме е, това да, да се адаптират е, нещата в контекста на, на регламента. Благодаря. Сега има думата господин Хаттен като доклад. <clears throat> Благодаря, благодаря и на комисията за обясненията, това как стоят е, нещата. Е, малко изненадващо, че няма да сме готови на време. Всъщност, не знам защо го казвам, при положение, че очаквахме това така да се случи, още когато приготвяхме измененията по доклада Родост. Мислехме, че няма да успеем да изменим регламента преди влизането в действие на опори, така и ще се случи. Съветът обаче поиска от нас да ускорим темповете. До края на годината бе целта да се приключи но аз бих отговорил на съвета, че отдавна всъщност ние вече се опитваме да засилим темпото. И това е просто една бележка от моя страна, която евентуално можем да ползваме, ако започнем дебат по въпроса. Общата политика в областта на рибарството ще влезе в е, сила и нейното действие, резултатите от нея обхващат различни области и различни стадии, в е, които се намират те. Държавите членки вече са намалили уловното, риболовното си усилие, особено в областта на любителския риболов за по-щадящо ползване на оставащите ни ресурси. Така че Наистина, последния път, когато направихме преглед на опор, а именно 2002 година, говорихме за дори повече от 12 мили като окончателно разрешение. Не разбирам защо трябва сега да продължим да търсим временни уреждания 10 години по-късно. И в крайна сметка да не сме изменили регламента. Това поставена карта, резултатността му, ефикасността му. Така или иначе, не намирам причина да продължаваме да отлагаме до 2014 година, тъй като има повече, ще има всъщност повече въпроси, които ще се намесят в общата картина като част от процеса. Бих искал да чуя вашето мнение, колеги, преди да започна раз... работа по доклада. Благодаря ви, каза председателя. Just briefly, Chairman. Um... Съвсем накратко, господин председател. Притеснявам се от това, което каза Иен. Той привлече вниманието ми, като каза, че това може да се използва като възможност да накараме съветът да направи нещо по многодишните планове. Искам да попитам комисията какви са е, правните последици от забавянето на този акт. Очевидно, ние имаме нужда от нещо, за да преговаряме по него с съвета. Други? Госпожа Фрага. Разбира се, аз няма да се противопоставя на предложението на комисията за отлагане. Това обаче, с което не съм съгласна, е мнението на докладчика. По принцип, нашият водещ принцип е за свобода на достъп и това е водещо начало, мнозина го защитаваме. Защо сега изведнъж започваме да бием отбой? Не съм на мнение също така и, че няма, уме, т.е. има умерено риболовно усилие в 12-те мили. Това просто не е вярно. Т.е. причините не са тези, които изложи докладчика. Различни са причините, не знам какви са. Не съм съм съгласна с него, но няма да преча на отлагането. Благодаря. Yes, uh, to, to I mean... Благодаря. Да отговоря на госпожа Фрага. Аз казах, че не виждам защо трябва да търсим трайно разрешение. Комисията каза, че това ни е целта. Естествено, целта е била и на колегите, които са работили преди това по същия този въпрос, преди разписването на новата опор. И просто Подчертавам, че това, което госпожа Фрага намира за спорно, а именно успеха и економическата стабилност на риболовното усилие, което вече е по-изчислено, по-премерено, мнения има всякакви по въпроса. Аз не изразявах мнение, че тях това, което бе написано в документа черно на бяло от комисията. Благодаря. Благодаря, каза председателя. Комисията, заповядайте. Thank you. Um... If you allow me, Chair, I will, will not go. Благодаря. Ако ми позволите, господин председател, няма да навлизам в подробностите на тактиката за водене на преговори между съвета и парламента, но искам да говоря на господин Дейвис във връзка с конкретно зададения въпрос. Ако не приемете този регламент до края на годината, единствената последица ще бъде, че няма да има никакви ограничения върху 12-те мили, т.е. режим няма да има, ще има свободен достъп и това означава, че и е, двустранните споразумения вече няма да действат и ще има пълен достъп до всички води на Европейския съюз. Това ще е правната, последи, е, правната последица многогодишните е, финансови, е, извинете, многогодишните планове за управление покриват някои зони и те ще си продължат да действат, но на много места ограниченията ще отпаднат. Е, разбира се, държавите членки имат възможност да наложат ограничения на риболова, който осъществяват корабите, регистрирани в тяхната държава. При всички положения за повечето държави членки последиците ще са е, шокиращи и е, доста сериозни. Това е, е вторият ми коментар. Не мисля, че съм казал, че това е постоянна е, характеристика на общата сълскостопанска политика. Е, но е, това е характеристика, която съществува от дълго време, която всеки път, като се преразгледа, се удължава. Тоест, е, след преразглеждането се предлага удължаването и, и след това а, то се приема от съвета. Както каза госпожа Фрага, обаче тук има два важни елемента. Първо, изключенията от принципа за свободния достъп. Провеждали сме научни изследвания и е, не виждаме основания да се отклоним от принципа на свободния достъп. И е, второ, това винаги е временна мярка и е, за пореден път я предлагаме като временна мярка, просто защото смятаме, че си струва от време на време да се преразглеждат. Е, разпоредбите, е, които проистичат от важни елементи на договора. И така, отново и тук е, предлагаме едно временно изключение от принципа на свободен достъп. господин Хъчсън, извинете, Хютън, предложи изключението да се разширява отвъд 12 мили. Може да се водят много преговори. А, е, готови сме да влезем в преговори. Но, ако не се приеме регламентът до края на годината, ако не влезе в сила до края на годината, се връщаме към системата на пълен свободен достъп. Останах с впечатление, че за господин Хютън това не е добър вариант. Това са моите коментари. Мога да подкрепя предложението на комисията. Казва господин Кун, това са едни принципи, които съществуват от доста време насам и те трябва да продължат да действат. Както бе споменато, има защитна зона от 12 мили и в Европейския съюз и в двустранните споразумения. Същевременно обаче в двустранните споразумения има разпоредби, покриващи зоната от 3 мили особено северната защитна зона. И мисля, че е, е, това е добра мярка, трябва да продължи и няма нужда да се внасят допълнителни промени тук, които само да осложнят нещата. Господин Дейвис. По отношение на многогодишните планове, а, Е, този тип преговорни инструменти могат да доведат до катастрофа, така че предлагам да изберем альтернативни варианти. Благодаря. Минаваме към следващата точка. 16-та за споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност от една страна и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия. Вече имаме такова споразумение от 1 януари 2013 година за две годишен период. Принципно съвета трябва да ни изпрати официално искане до юли месец и съответно имаме ние правото да решим дали да го добрим или не. Сега започваме първи обмен на мисли и с него ще ни запознае представителят на комисията. Това обаче няма да се случи, защото комисията даже не е изпратила никой да ни, изпрат, да ни представи протокола. Господин Кристерсен е нашия докладчик. Със сигурност няма да се противопостави на комисията, да се противопостави на комисията, защото просто комисията не казва нищо, на което човек да се противопостави. Поне можем да се жалваме сега на висок глас и да заявим, че нашата парламентарна комисия поне има право на уважение и вежливост и зачитане от страна на Европейската комисия. Абсолютна липса на възпитание, грубянско поведение от страна на комисията в момента наблюдаваме. Съжалявам, че се карам на тези, които са тук. Няма как да се карам на тези, които ги няма. Господин Кристенсен. Благодаря, господин øh, Der er egentlig ikke nogen grund til... Благодаря. Имам четири въпроса към комисията. Няма я комисията, но ще ги задам сега устно, след това ще им ги пратя писмено в очакване на писмен отговор и ще трябва да изчакаме значи, до следващото заседание на нашата комисия, за да мога да ви, да ви представя доклада си. Господин, госпожа Льовен сега има думата. Да, съгласна съм с казаното от вас за неуважението. Господин Кристенсен ще отправи въпросите си в писмен вид, което означава, че няма прозрачност, тъй като въпроса няма да се обсъди в комисията, което не е приемливо. Аз предлагам това да се прехвърли в дневния ред за следващото заседание, за да можем всички ние да чуем в какво точно се състоят разговорите за Гренландия госпожа Фрага. Хубаво тогава. Ако се отлага дебата, ще си запазя въпросите за следващия път. Няма сега да ги задавам. Хубаво тогава, казва председателя. Ще го включим в дневния ред на заседанието на, следващ, на следващото заседание на комисията. Ако някой иска да напише въпрос, да ни го даде ние ще го изпратим на комисията, очевидно. Казват, че след 5 минути ще дойдат. Няма обаче да чакаме. Даже и 5 минути не заслужава да ги чакаме. Продължаваме с заседанието на нашата комисия и ще им се оплачем във възможно най-стрикт и стриктен текст за това, че не ни зачитат. И е така, Минаваме към следващата точка за съобщенията по въпроса за триалога. Вчера постигнахме споразумение за търговските мерки. Какви са препоръките от координаторите? Вече ги знаете. Изпратени са ви. Ако няма никой никакви възражения, ги приемаме. На 11 юли е следващото заседание на нашата комисия, сутринта и след обеда и на 12 юли сутринта. И нещо последно преди да приключим. Днес това заседание е изключително за нас, защото Хесус Пардо днес напуска нашата комисия. Днес е последното заседание, на което присъства. Отива на друго място в селско стопанство, изоставя ни с други думи и искам да си тръгне с впечатление, което, впечатлението, което е мое и надявам се споделено на от всички колеги, че е една изключителна личност в човешки план и в професионален план също така. Поздравления, благопожелания за късмет и за много успехи в новото поле, полето на селското стопанство. И така приключваме заседанието. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a los... Благодаря на всички. Благодаря и на конферентните преводачи, казва любезно председателя. И, и това беше днеска състезание между Фернандо Алонсо и Шумахер. Много бързо и скорострелно.